Uh, uh, Добър ден, дами и господа. Мисля, че е време да започнем. Приветствам се, са добре дошли всички колеги от групата на социалистите и демократите. Към момента само те са тук с мен днес. Мисля, че трябва да ви пишем червена точка за присъствието. Съжалявам също така, че заданието е в тази малко по-ексцентрична зала. Трябва да намерим някакъв начин да насръчим и другите колеги от другите групи да се присъединят към нас. Добре дошли на днешното заседание. Припомням ви, че ще продължим заседанието и утре. Ще ви кажа измененията в дневния ред след малко, но най-напред е, пожелавам добре дошли и добър ден и на хората, които ни следят по интернет. Действително, залата е много голяма. Трябва да ми направо бинокъл, за да виждам колегите от другата страна на масата. Относно дневния ред за днес и утре, мисля, че можем да я да одобрим дневния ред. Има само една промяна, която трябва да ви съобщя относно гласуването за утре. Ще гласуваме доклада на господин Бялан преди доклада на господин а, Майер. Това когато договорихме с докладчиците, но и двата доклада ще бъдат гласувани утре сутрин. Припомня ви, че гласуването ще започне утре в 10 часа. А преди това ще чуем много важно представяне на ново на ново предложение от Генерална дирекция данъци относно дан... митническите нарушения и наказания. За нещастие предложението дойде с голямо закъснение и няма да имаме възможност да го разгледаме подробно, но за щастие колегите докладчици от НП и социалистите и демократите се съгласиха да работят съвместно по изготвянето на една проекторезолюция. Пак повтарям, въпросът е много важен Разбирам, че от е, Генерална дирекция Таксот е, ще получим презентация и се надявам тя да ни бъде много полезна. От също така ще трябва да гласуваме по една нова точка в дневния ред. Става въпрос за един коригендъм относно а, един от законодателните актове в а, пакета за обществените поръчки. Поправяме само една препратка към приложенията. Изменението е без всякаква политическа стойност, така че ми се надявам, че няма да има проблеми да го гласуваме. Смятаме ли дневния ред за одобрен? Да. Добре, благодаря ви. Също така бих искал да ви припомня, че всички документи с нашето задание вече са на разположение в платформата e-meeting и колегите, които използват таблети или други устройства по време на заседанието, могат да използват документите чрез това приложение, вместо да ги използват в хартиен вариант. И предполагам, че все повече колеги ще преминат към този вариант. Няма да има нов бюлетин тази седмица, но предполагам, че ще изготвим бюлетин за следващото ни заседание. И преди да променям към работата ни по същество, бяха публикувани беше публикуван протокола от 9 януари и ако няма възражение, ще приемам протокола за одобрен до края на заседанието. И така, преди да продължим с доклада на колегата Кория Декампус, бих искал да приканя докладчиците и другите колеги да ни кажат няколко думи за развитието на тристранните срещи. Радвам се, че госпожа Мосер е тук. Тя отговаря за регламента за безопасността на потребителите. Ще помоля след няколко минути да ни представи с няколко думи напредъка или по-скоро липсата на такъв в тези преговори и също така какви са нейните очаквания. Госпожа Канен Ланген не е тук. При това положение, може би аз ще мога да кажа няколко думи за фактурите и електронните обществени поръчки. Както може би знаете, това е сравнително кратък законодателен акт, но изключително е много важен за работата по електронното фактуриране. Докладчикът ни получи много голяма подкрепа от специалисти, от нейното оригинално правителство и национално равнище и всъщност имаме много добър поглед на това предложение. В крайна сметка постигнахме споразумение след трите тристанни срещи. Госпожа Конеланг ще бъде утре с нас и ще може да ви представи тези компромиси, затова няма да навлизам в подробности а, сега. А всъщност тя е тук, така че може би ще ви дам думата след малко. Тя ще ви представи по-подробно резултатите от тези тристранни преговори. Мисля, че мястото ви е от тази страна. дам думата на докладчика ни след малко, а международно бих искал да ви осведомя за напредъка постигнат в другите странни преговори, а именно относно последната част от рамковият пакет за стоките. Имаше забавяне поради нови изменения, внесени в съвета, но досет отново се върна към нас. Трябва да кажа, че част от измененията, предложени от съвета, бяха неприемливи за нас, но в крайна сметка постигнахме споразумение. И то ще бъде гласувано, мисля, че не утре. Говорим за оборудването подналягане. налягане. Госпожо Конеланги, преди да влезете, казах няколко думи за развитието на тристранните срещи, които отговаряте. Ако искате като докладчик, може да добавите нещо. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, и бих искала най-напред да се извиня за закъснението си. Разбира се, не чух това, което вие казахте, но ще бъда възможно най... ще си изкажа възможно най-кратко. по време на тристранните срещи. Включихме в приложното поле концесиите. Също така включихме и стандартните клаузи, свързани с а, мрежовата и технологична неутралност, отношенията между предприятията. Също така е предвиден нов срок за публикуване от 36 месеца, като през този период трябва да се премине през изпитването на оборудването. Най-сложно беше въпроса за пускането в употреба. Договорихме се за срок от 18 месеца за централните служби и 24 месеца за органите на местно равнище. Струва ми, че, че, че като цяло окончателният резултат е доста удовлетворяващ и в частност ви, бих искала да поздравя нашият председател, който положи много усилия, за да се спазят сроковете, в рамките на които работихме и който според мен успя да убеди съвета да приеме компромис. Благодаря ви. Аз просто спазвам насоките на нашата комисия и мисля, че наистина свършваме много добра работа с вас и с докладчиците в Сянка. Пак повтарям, ще гласуваме текста утре. И в заключение с а, сведенията за тристранните преговори, ще помоля докладчика да каже няколко думи за безопасността на потребителите и а, надзора на пазара. Да, благодаря, ще похвана целият а, пакет. В Дания казваме, че когато няма новини, това е добра новина, но в този случай нямаме никакви вести от съвета и от наша гледна точка това си е лоша новина. ще бъда съвсем откровенна, няма да успеем да постигнем консенсус с съвета до края на настоящият ни мандат. Това вече ми е съвсем ясно. И както неднократно съм казала, смятаме да внесем доклада в пленарна зала. И в момента обсъждаме кой не е подходящият момент в дневния ред за включване на този доклад. Според нас е важно да разполагаме с необходимото време за един изчерпателен дебат и, разбира се, за гласуване на доклада след това. А, пленарната сесия през април вече е доста а, натоварена. Така че все още не съм сигурна точно на кое пленарно заседание ще гласуваме доклада, но ще се опитаме да намерим подходящ момент. В момента, в който разполагам с повече сведения, ще ви ги съобщя. И в момента, в който имаме яснота относно деня, аз и госпожа Пети Кайнен ще съберем всички, ще се срещнем с всички останали докладчици в сянка и ще преценим как ще действаме. Може би ще се опитаме да намерим някакъв нов компромис. Евентуално ще направим нови изменения по доклада или не. Всичко това ще го договорим в момента, в който сме наясно с конкретната дата за обсъждането в пленарна зала и за гласуването. Това е от мен. Новината е, че няма новини. Um, На няколко пъти вече сме обсъждали този въпрос. Мисля, че всички изразиха своето разочарование за това, че не можахме да постигнем напредък, особено като сме преди, че гласувахме през октомври по това предложение. Що се отнася до пленарната сесия, в момента преговаряме с политическите групи, за да вземем решение относно дневния ред. Аз лично смятам, че ако искаме да ни се даде достатъчно време за дебата, аз мисля, че трябва да получим такова време, единствените възможности за това ще бъдат март и евентуално април. Подозирам, че през април е, ще се обсъждат е, много различни мерки. Така ни казах е, в Страсбург миналата седмица на председателския съвет на лице опасността за април да трябва да се съкрати времето за обсъждане на различните доклади, защото има страшно много предложения, така че трябва да видим какво ще стане, да обсъдим нещата с секретарията и тъй като сме взели решение, би трябвало да се опитаме да намерим някакъв изход от положението. Благодаря и така преминаваме към разглеждането на проекто доклада, наречен взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси. Докладчик е господин Корея де Кампуш. Тук са докладчиците в сянка. Искам да приветствам господин Рос, който дойде съвсем наскоро. Радвам се, че НП ви е възложила задача. Оле Шмидт е тук от името на либералите, Ашли Фокс е докладчик в сянка, не знам дали госпожа Макларкин ще го замести, добре, в момента нямаме докладчик в сянка от името на зелените, първо ще чуем нашия докладчик, след това ще чуем докладчиците в сянка, след това ще чуем другите колеги, които искат да се изкажат. Трябва да видим къде седи комисията по това досие. Госпожа Янакис, правилно ли произнасям името ви? Занакис, добре. Господин Константинополос винаги коригира моите изказвания на гръцки, значи вие сте от съответното звено в ОЛАФ. Сега обаче аз ще дам думата на нашия докладчик, господин Корая де Кампуш. Заповядайте. А, окей. Е, президент и карш колега. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Тук става въпрос за защита на европейските потребители, на техните финансови интереси. Става въпрос и за защита на е, митническото обслужване в Съюза. Съществува регламент 515-97, но в него има много пропуски и така се гарантират е, е, много проблеми, както казва и комисията в е, оценката на въздействието. Е, много често декларирания происход на стоките не е сходен с маршрута на съответния континент агентите и на ремитническите агенти не разполагат с необходимите средства за това. През 2011 година държавите членки са докладвали загуби от около 107,7 милиона евро, проистичащи от фалшиво описание на превозваните товари. това са загуби, които са открити от държавите членки Смята се, че проблема иначе е много по-голям. Има страшно много злоупотреби в тази област. 12 милиона евро е сумата на щетите. Много забавения има и в разследванията на Олаф. Опита показва, че най-често има забавено от 3 до 7 месеца при разглеждането на случаите, което води до страшно много проблеми. Сметната палата се намеси тук и през 2007 година стана ясно, че от 274 разгледани случая някъде над половината могат да се определят като проблемни. Съответно, загубите също са доста големи. Половин милион евро. Тези средства не само, че не се събират, но и не могат да бъдат възстановени. Това означава, че е на лице стимул за престъпниците. Ето защо би следвало да подобрим своя подход, да работим за намаляване на бюрокрацията, би следвало да гарантираме сигурността и на единния пазар, да гарантираме неговото нормално функциониране. Защото измамите са на такова ниво, че просто трябва да се направи нещо. Важно да се спомене и е, превенцията, например. Няколко думи относно измененията. В изменение 6 говоря за това, че трябва да има последователност с член 1. Пояснил съм определението доставчик на услуги. Изменение 7 засяга 16а нов параграф. Тук става въпрос за признаването на доказателствата. Прави се връзка с правната сигурност. Е, комисията всъщност предлага да има признаване на доказателствата в е, държавите членки и аз разширявам тук тази възможност до случаите, в които се е, дава информация спонтанно. Следващото изменение 18а, член 18а и инвентара с данни смятам, че трябва да се даде възможност за разширяване на приложното поле за бъдеще, за да може да се отчете тук и транспорта по въздуха, не само е, чрез е, контейнери. Следващото изменение. Тук е, не се предлага възможността за включването на данни. Ние смятаме, че трябва да се поясни е, че е, трябва да се е, дават конкретни данни и нищо повече от това, което се иска. би следвало да се предоставя информация на комисията при поиск изискване от страна на държавите членки. Данните трябва да се предоставят в рамките на две седмици от постъпването на искането. Към днешна дата много държави членки не отговарят на искането на комисията в съответното време, дали защото не разполагат с съответните ресурси или по други причини. Това означава, че процесът просто започва да буксува. След този период от две седмици комисията би следвало да има право да се обръща директно към съответната държава членка, за да получава данните. Така ще се гарантира сигурността и ефикасността на процеса. Тези две седмици би трябвало да гарантират, че няма да има дублиране на усилието, но ако няма отговор, мълчанието би трябвало да означава съгласие от страна на държавата членка. Още нещо бих искал да спомена. Има един проблем с преводите на текста на английски и на холандски език. Изменение 22 би трябвало да казва следното. след искане от държавата член, както е описано в член 2, комисията може да получи пряко от економическите оператори е, документи. Изменение 25. проверката по отношение на трети държави. Комисията може да получи документи от въпросните трети държави, без това непременно да се осъществява като част от мисия на общността. Ние смятаме, че тук трябва да се избягват допълнителните разходи и няма основание да си иска официална мисия на място, когато същите документи могат да се получат по-бързо, економично и ефективно. 29 и 30 изменение. В тях се казва, че ако държавите членки се бавят твърде много, може да не се изпълни срок, който е определен на между 3 и 5 години. Мисля, че Ефикасно разследване може да има само ако се определи конкретен период за запазването на данните. Има и други места, в които трябва да има упростяване на текста. Например, регламента трябва да е по-лесно четим. Не би следвало постоянно да се правят препратки към съответните регламенти, няма нужда от такова повторение. И накрая искам да кажа, че крайният срок за измененията е сряда тази седмица, само след два дни. Измененията ще бъдат разгледани на 18 март и ако не ни мине котка път, доклада ще влезе в пленарна зала през април. Благодаря ви за това ясно пояснение. Мисля, че не е лесно за докладчика да внася изменения в който да е било регламент, тъй като трябва да се разбира регламента много добре. Благодаря ви за това, че сте положили толкова усилия. Сега давам думата на докладчите в сянка. Първо е господин Рос. Благодаря, господин председател. Ако искаме да защитим финансовите интереси на Европейския съюз, е, както и на нашите компании, и на нашите потребители, би трябвало да подобрим законодателството, свързано с сътрудничеството между националните митнически органи. Ето защо комисията и националните власти би трябвало да имат необходимите средства, за да предотвратяват нарушение на митническото законодателство. Аз подкрепям предложението на комисията и съм съгласен с подхода на докладчика. Въпреки всичко, нека да споделя кое за нас е важно по отношение на настоящото предложение. Що се отнася до данните, които се получават от доставчиците на услуги, изменение 8 и изменение 16 в частност, тук трябва да се гарантира, че тази информация с чувствителен характер ще бъде защитена, за да се защитите интересите на държавата членка и на предприемачите. Има няколко изменения, например 19, 20 и 21 Докладчика в тях се опитва да промени членовете свързани с защитата на данните. Принципно аз съм съгласен с тези поправки, тъй като те са по-скоро технически по своя характер, но не би трябвало да имаме проблеми за в бъдеще с Комисията по граждански права и свободи. А това може да се случи. В изменения 22 и 23, където се говори за възможността Комисията пряко да получава информация от економическите оператори, трябва да кажа, че тук имаме известни затруднения. От една страна искаме да защитим потребителите, но от друга страна имаме и нашите компании. Зачитаме ли принципа на субсидиарността, ако позволим на комисията да се намесва в работата на компаниите? Подхода на докладчика е интересен, но ще защити ли той по този начин потребителите? И в заключение разширяването на периода на съхранение на досиетата и базата данни FIDE. И няколко думи относно досиетата, които се използват при наказателното разследване. Според мен разширяването на периода не е необходимо. Заложения период 36 години е, е напълно достатъчен. Аз съм готов естествено да обсъдя всички тези аспекти с докладчика и с колегите в следващите няколко седмици. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря. Благодаря господин Рос. Швец, благодаря господин председател. Искам да изкажа своята благодарност към докладчика. Мисля, че свършихте прекрасна работа и, както каза господин председателя, това не е лесно предвид обстоятелствата, защото се предполага, че вие трябва да действате бързо, защото в противен случай резултата ще бъде нулев. Мисля, че е, това е нещо много важно и своевременно. Това е по същество политически документ, защото е, той говори за пари, за измами, а също така бих казал и за корупция. Е, ние е, чухме доклада от миналата седмица на комисар Малстром, която за първ път е, говори за корупцията в Европейския съюз. И на глава от населението корупцията в Европейския съюз е много висока, а също така и измамите. Повече от 76%. Колко е възможно? Как е възможно това? Може би е възможно в Великобритания, обаче на други места. Дори в моята родина е толкова висок процент момента. И мисля, че е, положението в момента е това и ние трябва да действаме е, е, по нефундаментален начин, бих казал, да защитим интереса на Европейския съюз. Аз дори бих се задал въпроса, че какво е Европейския съюз, ако не е митнически съюз? Всичко тръгна от там. И в този смисъл, скъпи колега, вие повдигнахте въпроса за субсидиарността. Това е жълта дума или жълт картон, който винаги се вдига и аз трябва да се отнасям с уважение към него, но не трябва да го използваме неправомерно. Ние просто трябва да защитаваме интересите на Европейския съюз. Поне това. Аз мисля, че е, комисаря и Олаф трябва да разполагат със силни инструменти, за да се борят с финансови измами и за да черпят информация направо от економическите оператори. Аз мисля, че това е стъпка в правилната посока. Чувствително е, разбира се, въпросът е чувствителен, но е, трябва да се направи нещо, защото се губят прекалено много пари. Е, докладчикът предлага държавите членки да бъдат уведомявани две седмици по-рано. Дали това е една взаимно изгодна сделка? Още повече, че се предлага регламент между държавите членки и комисията, а не между комисията и економическите оператори. Обаче аз вече намекнах, че трябва да упражним по-силен натиск върху държавите членки. Е, защото е, ние прекалено много понякога е, ги разпускаме и трябва да се направи нещо. И мисля по изменения. Мисля по изменения, но в крайна краща трябва да бъдат изменения, по които да има съгласие. Съгласен съм с докладчика, когато се позовава и на директивата за защита на данните. Не знам дали е необходимо това, е, когато е, имаме е, загубени правила за защита на личните данни. Може би е същата причина. Не искам да влизам в контакт с Комисията за граждански свободи, но да не влеза в конфликт с нашите граждани. Тук има проблеми. Е, сега е, административните е, разпоредби за споделяне на данни не са достатъчни според мен. Как се процедира при умяната на данни, каква да бъде организацията, това трябва да бъде абсолютно ясно и ще се опитам да променя предложението в тази посока. Но иначе, господин Кампус, вие сте свършил чудесна работа. Надявам се да постигнете успех, за да приключим този въпрос. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Благодаря ви за изказването. Аз знам, че тук в тази комисия се надявам да не сме прекалено фундаменталисти, но ще видим. Ще видим. Ние, може би, трябва да имаме по-либерален подход в случая. Хайди, ти нещо искаш ли да кажеш от името на зелените? господин Маклакен, според мен има отговор от името на господин Фокс, който е представител на консерваторите. Ако някой друг иска да се изкаже, заповядайте, после ще дам думата на комисията. Е, благодаря, господин председател. Господин Фокс ме помоли да каже, че е съгласен с проекто доклада в неговата цялост. Благодари на докладчика за това, че посочва колко са големи митническите измами и финансовите загуби, че трябва да има директива за обмен на данни. Е, също така комисията е, трябва да изисква такива данни от държавите членки, колкото се може по-рано, както предлага и докладчика. Той е съгласен, че комисията комисията трябва да получава транзитни документи от економическите оператори в зависимост от исканията на държавите членки. Независимо от това обаче той не е съгласен, е, че провала в е, прилагането на това е, и въпроса за е, прекия достъп между економиката и, и между комисията и економическите оператори е основна грижа и трябва да има експлицитно позоваване на сътрудничество между държавите членки и е, комисията, но не трябва да се подкопава това, като говори за връзки с економическите оператори, ако има специално одобрение от държавите членки. Сега трябва да има при обмената на данни регулиране и е, трябва е, да се е, има предвид, че интеграцията на транзитните данни между държавите членки към на база данни, контролирана от комисията, може да бъде по-скъпа и по-сложна, отколкото се е, прави предложение. Ако се преодолее тези трудности, е, ние се надяваме с доклада да се увеличи прозрачността, да се предотврати е, измамите в Митническия съюз. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви и аз. Е, сега е, чухме изказванията на политическите партии, някой друг иска ли да се изкаже. В този случай за мен е удоволствие да приветствам, може би за първ път на наше заседание, господин Зенакс, представител на ОЛАФ. Е, ние с удоволствие ще слушаме вашите коментари по казаното от депутатите и по предложението в доклада. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ме поканихте на тази среща. Действително, за първ път аз присъствам на ваше заседание. Много се радвам, че съм тук. Особено се радвам от това, че мога да приветствам проекто доклада. Той подкрепя предложението на комисията по основните въпроси. Аз мога също така да заявя, че е, по това предложение, което е важно е, за борбата срещу митническите измами, е, този проект доклад засилва защитата срещу измамите и съответно ефективността на предложението на комисията. Няма да се спирам на всяка точка по-отделно. Искам да спомена само някой от тях – Имам предвид е, е, вътрешната последователност на предложението. Докладчикът отговаря на нашето предложение по член 18c, е, т.е. да няма лични данни в базата данни за контейнерите. Това е много важно изяснение и тук се установява връзка между европейска бази данни и наличните бази данни. Това е нещо, което допринася за вътрешната последователност на направеното предложение. Е, много е важно, е, че докладчика споменава броя на разпоредбите, е, които липсват в момента от предложението, като например е, новия член 16а, е, който засилва допустимостта на доказателствата, които се получават при взаимопомощ трябва да се има предвид и че, ние, че този доклад гледа напред, гледа към бъдещето. Той е, поставя основите за включването в анализите е, за борба е, срещу измамите, както сухопътния, така и морския транспорт, така и въздушния транспорт. Това е много важно, защото трябва да има възможност за събиране на данни, до толкова доколкото докладчикът гледа напред и доклада въобще е обърнат към бъдещето, това е значителен напредък. Освен това, аз искам да спомена и е, е, предложението за изясняване, е, което е въведено от докладчика в нашия член 18 а, а именно прак достъп до документите, които се държат от економическите оператори. Аз разбирам предложението, разбирам възраженията на държавите членки, които биха възникнали във връзка с този пряк достъп. То няма да им допадне, защото това ще мине е, през главите и от тази гледна точка ние смятаме, че предложението на докладчика е разумен компромис между онова, това, което е необходимо и е, това, което държавите членки биха преценили е, като подходящо и допустимо. Това е един добър компромис, защото дава възможности на държавите членки да бъдат включени в процеса на търсене на доказателства за економическите оператори. Те трябва да знаят. Но, ако трябва да отговоря на коментара, направен от господин Рос, аз и комисията не смята, че тук възниква въпрос за субсидиарност поради следната проста причина – възможността за набиране на документи или на друга информация от е, частния сектор вече е предвидена. Е, това е регламент още от 96-та година, 2185 е, от 2006 година. Той предвижда възможност за Европейската комисия да осъществява проверки и инспекции което означава, че комисията вече разполага с възможност да получава документи пряко от операторите, естествено със сътрудничеството на държавите членки, но това не е абсолютно задължение. Не е абсолютно задължително да има одобрение на държавите членки. С други думи, идеята е, двама души отиват в Рено, в Гърция, в Италия или в Финландия, за да събират документи, пет работни дни и 5000 евро, Просто им се казва, дайте ми тези документи. Тук няма въпрос за субсидиарност. Правото вече е предвидено, то е на лице. Така че е, не мога да приключа изказването си без да спомена Значителните усилия, положени от докладчика, за да упрости текста, ние всички знаем е, как е, беше изготвен текста в рамките на парламентарната комисия и степента от осложнение, което може да възникне от либерализиране или от желанието текста да бъде абсолютно точен в своите предписания докладчикът е, е съумял е, да е, избегне значителен брой повторения. Има части от текста, които повтарят разпоредби, които вече съществуват по защитата на данните. Примерно да кажем 45 ти регламент, той вече е приложим и не е необходимо да се цитира отново в е, настоящия регламент. Аз е, приветствам това предложение за заличаване, направено от комисията. И в заключение, господин председател, искам да кажа, че искам да поздравя докладчика за проникновеното разбиране на този сложен въпрос. Той е, е технически и многократно тук в комисията ние сме се задавали въпроса доколкото други служби на комисията разбират за какво точно става въпрос, така че мога само високо да оценя е, възможността, която прояви докладчика в разбирането на текста и изготвяйки предложенията за изменения. Е, които в още по-голяма степен осигуряват защита на единния пазар и на финансовите интереси на Европейския съюз срещу измами. Благодаря. Thank you very much indeed. Много ви благодаря за отговора. сега ще дам думата отново на докладчика, за да му позволя да обобщи разискването, ако има някакви допълнителни коментари. И също така и двамата ще потвърдим графика, с който работим от тук нататък. Професор Коля де имате думата. Muito obrigado, Sr. Presidente. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегите, докладчиците в Сянка. За това, че успяха толкова бързо да се запознаят и да проникнат в тази толкова сложна тема и то много добре да я разберат. Разбира се, темата е много важна за нашите потребители. непрестанно се оплакваме при посещенията си при трети страни и чуваме много подобни оплаквания. Наскоро с председателят на комисията участвах в една такава визита и членове на националният парламент се оплакаха от проблемите с данъчните декларации, с декларирането на реалните стоки, и мисля, че трябва действително не само да отчитаме тези оплаквания, но действително да вземем някакви мерки. Не бива да се правяме, че митническите измами подриват един от основните източници на приходи за Европейския съюз. Непрестанно се твърди, че трябва да намерим начин за осигуряване на допълнително финансиране на Европейския съюз. Имаме нужда от събилни финансови ресурси, а тук разполагаме с един много важен приходоисточник, от който не се възползваме достатъчно. Ето защо първо трябва да защитим потребителите, трябва да знаем на практика какво съдържат контейнерите и дали съдържанието им отговаря на декларираното. И на второ място трябва да постигнем целта да намерим допълнителни източници на средства за Европейския съюз. Господин Рос направи много интересно и много важно изказване, което ни прекамва по-внимателно да се замислим по някои въпроси от лично естество. Получих също така и коментари от комисиите Либе, Конт и Агри. Тези комисии се отказаха от а, изготвянето на становище по от доклада. Всъщност основната ни разминава с господин Роса относно прекият достъп до данни от страна на операторите. Ние не твърдим, че трябва да има такъв а, пряк достъп, но че това трябва да е възможно чрез посредничеството на държавите членки. Не можем обаче да приемем, че отговорът на подобни искания за информация отнема месеци наред, при положение, че за доставката тази информация са необходими само няколко дни. Така месеците се превръщат в години и в крайна сметка нарушителите вече нямат никакви, нищо, което да ги възпира да продължават да нарушават изискванията. Дори напротив, има допълнителна мотивация да го правят. Ето защо мярката, която аз предлагам, е компромисна, но разбира се, оставам напълно готов да водя преговори по този въпрос и съм готов да работя съвместно с колегите докладчици в сянка за постигането на тази цел. А що се отнася до предложението за удължаване на срока с 7, до 7 години, мисля, че може да постигне споразумение без особено проблеми. Благодаря и на колегата Шмидт за направените предложения. Напълно съм съгласен с него. Трябва да действаме без фундаментализъм тук. Трябва да се стремим да защитаваме както потребителите, така и институциите. И органи, с които разполагаме, комисията и ОЛАФ трябва да, да работят доколкото е възможно с а, сведения, подставени директно от операторите. Разбира се, и тук може да постигнем компромис а, в рамките на преговорите. А относно а, защитата на данните, целта ни не е да защитаваме нарушителите, а потребителите. Това е целта ни. По никакъв начин не се опитваме да създаваме някаква, някаква крепост, която да е недопустима целта ни преди всичко е да защитим правата на потребителите, да гарантираме защитата на техните лични данни. Но съм напълно съгласен с вас, разпоредите свързани с защита на личните данни трябва да бъдат много ясни. Господин Фокс също направи редица предложения. Те противоречат на доводите в проекта предложението. говори се на, за отказа на държавите членки да предоставят сведения в някои случаи открито, в други случаи чрез не спазване на сроковете за предоставяне на съответните данни. Случваме си, случваме си при всички положения. Е добре, тук да имаме една много ясно определена процедура и смятам, че че комисията има пълно право да изисква информация, а държавите членки имат пълно право да откажат. Може би трябва да обсъдим действително сроковете, които могат да се смятат за мълчалив отказ на данни, но трябва да говорим за някакъв разумен срок. Ако в рамките на този срок държавата членка не предостави съответните сведения, Европейската комисия има пълно право да защитава собствения интерес, който в крайна сметка е нашият общ интерес. А по отношение на факта, че комисията не разполага с цялостна база данни, всъщност това е сериозен проблем в момента, защото данните са прекалено разпокъсани и това възпрепятства ефективното противодействие на измамите. Разбира се, създаването на, общ, един общ корпус от данни, на една база данни няма да даде незабавни резултати, но в дългосрочен план ще подпомогне своевременното реагиране и подприемане на мерки с цел постигане на нашите цели. И накрая благодаря на Олаф за направените коментари. Аз никога, лично никога съм работил в митническите служби. но знам, че митническите служители са едни от най-важните служители, назначавани от държавите членки. Аз много уважавам митническите служби, те са важен източник на приходи, но принципно се съсредоточавам повече върху защитата на потребителите. И такава е насоката на моят доклад. Ако говорихме само за увеличаване на приходите, доклада може би щеше да се разглежда от Комисията по бюджетен контрол, но тук говорим не вече за защитите на потребителите и затова нашата комисия разглежда предложението. Председателят, благодаря ви за подробният отговор. Крайният срок за внасяне на изменения е в среда, в 12 на обяд. Много съжалявам, действително работим с много кратки срокове, но всички работите много интенсивно по това досие. Ще имаме ще имаме следващото обсъждане на 3 март, ще гласуваме на 18 март в комисията и се надяваме да успеем да евентуално да гласуваме в пленарна зала. Текста вече разполагаме с а, определен момент в дневния ред за гласуването. Ще видим, разбира се, дали председателство ще иска да започне преговори, но много се съмнявам. Така че с нетърпение ще очакваме вашите изменения. Ще продължим с обсъжданията на 3 март. Благодаря и на комисията за Участието в това разискване, разбира се, винаги сте добре дошли, за да проследите какво ще се случи тук нататък с изменението. Много благодаря на всички ви. Движим се с около 5 минути по-рано в дневния ред, но господин Майер е тук. Мисля, че всички заинтересовани лица са тук, така че може да продължим а, с туристическите пакети, ако нямате нищо против. Само искам да проверя, че екипът от комисията по това досие е тук не знам къде са, навън, може би. Тогава нека да им дадем минута-две да се настанят. Ще изчакаме представителите на комисията да дойдат, за да чуят мъдрите слова на нашия докладчик. Така че ще изчакаме няколко минути. Господин Майер ни помоли да започнем точно в 16 часа, ако нямате нищо против. Така че ще направим една много кратка пауза. Ще чакаме представителите, които ще се сменят и ще започнем обсъждането. So, ladies and gentlemen, according to me, it is exactly... И така, дами и господа, че сте точно 16. Така че предлагам да започнем. Бих искал само да припомня на колегите, че според дневният ред времето посочено в него е само препоръчително и не винаги закъсняваме, понякога дори сме по-напред с дневния ред, просто ви припомням този факт. Е, с удоволствие приветствам с добре дошъл господин Майер и всички докладчици в сянка, които присъстват днес, както и представителите на комисията, които ще вземат е, думата. Мисля, че господин Петрис е тук, както и господин Матия. Кой от вас ще вземе думата? Господин Матия. Добре. И така ще разгледаме компромисните изменения преди да гласуваме това важно предложение утре. Имаме 16 компромисни изменения и ще дам думата на докладчика, за да ни представи резултата от работата си. След което тук са и докладчите в сянка, господин Коферати, мисля, че господин Шмидт ще замести господин Хелвик който е докладчик в сянка от името на Алте, госпожа, госпожа Руиле е тук от името на Зелените, госпожа, госпожа Макларкин от името на консерваторите, не виждам а, господин Де Йонг. И така без повече забавяне давам думата на господин Майер, който, да ни, който ще ни представи компромисите и изменения. Ja, danke, Herr <clears throat> Vorsitzender. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, общо имахме 430 изменения, включително и 113 от комисията по транспорта. Пуснахме 5 компромисни изменения с съвместно с докладчите в сянка. И държа да отбележа, че работихме много много ползотворно с гостите в сянка, в дух на много добро сътрудничество, особено миналата седмица. Колегите, които присъстват и днес тук, допринесоха за постигането на напредък в, в по важни въпроси. И така започвам с най-важното изменение в сравнение с оригиналния текст на комисията – говорим за приложното поле и определението за пакетни туристически услуги и комбинирани пътнически услуги с помощта на посредници и за предоставянето на информацията при прехвърляне, при пакетните услуги и при комбинирани пакетни услуги с помощта за посредничество има нужда само от един елемент от информацията, например, дестинацията или настаняването, например, хотелска стая. И ако, например, има пакетна услуга, се рекламира с, например, по начинът Майорка от 1 до 7 юли, това не дава възможност на потребителите да установят кой точно предлага тази услуги и че услугата се предлага конкретно на съответното лице, но ако а, се използват лични данни на пътниците, като например рождена дата, номер на документ за самоличност, то в този момент представа да бъде чисто реклама и се превръща в пътническа услуга с помощта на посредник. Така, например, когато се резервира пътуване с самолет или с влак, трябва да се предвиди възможността да се направят предложения на пътниците и съответният пътник трябва да има възможност да избере дали съответният влак или хотел им допада, като всичко това трябва да се случва само с един поглед, без да е необходимо продължително търсене в интернет. Пак казвам, в тези случаи могат да се предоставят само информация свързани с дестинацията на пътуването и продължителността, но никакви данни с личен характер относно пътниците. Следващият елемент е приложното поле. Тук се включват пътуванията по работа, когато се говори за резервация направен в, направена чрез рамков договор, но не бива да, да попускаме тук и самонаетите лица, А, трябва да припомним, че държавите членки винаги могат да предвидят мерки, които да надхвърлят приложното поле на директивата. Предвидели сме един абзац в директивата за защита на потребителите, един абзац, който пряко сме ем, преписали от директивата за защита на потребителите. Следващия въпрос е за смяната на цената. цената може да бъде променяна само при увеличе... случаи, например, например, като увеличаване на цената на горивата, на горивото, цената на други такси, ако това причини е над 3% на общата цена и то не по, а не просто по свободно решение на оператора. Ако обаче увеличаването на цената е над 8%, пътника може да се откаже от договора или да поиска нова оферта, която да е с на цена се измерима с предварителната цена на неговата оферта. И ако пътникът откаже увеличената цена или альтернативната предложена оферта, всички средства, свързани с прекратяването на договорните услуги, остават за оператора. На четвърто място непредвидените обстоятелства. Знаете, че много обсъждахме въпроса за пътниците и правата им по, по отношение на въздухоплавателният транспорт. мисля, че и тук можем да повторим, за да бъде всичко съвсем ясно. Говорим за 5 нощувки и максимум 125 евро на нощувка. Но тук се прави разлика между начина по който е резервиран съответният полет. т.е. дали той е част от пакетна услуга или не. И разбира се, винаги трябва да си има предвид каква е категорията предварително определена. за да се прецени дали има нужда да, да се смени хотелът или не. Пета точка говорим за допълнителните услуги, които са само част от съответната пакетна услуга. Когато те, са, когато те съответстват на целта на пътуването или представляват до 25% от общата цена на пътуването. Така, например, говорим за транспорта между летището и хотела или евентуално включени обяди или вечери. На шесто място случай на обявяване на несъстоятелност на оператора, трябва да се прави разграничение между предоставянето на пакет на пътническа услуга или на комбинирана услуга с помощта на посредници. При, услугите, свързаните услуги или услугите с посредник трябва да се предостави евентуална възможност пътниците да продължат своето пътуване, когато това е възможно. Седмият точка е свързана с а, отговорността на операторът или съответния стопански субект. Обсъдихме един компромис, с който да се вземат предвид като да обхвана предложените изменения и решението беше да предоставим на държавите членки възможност за определяне на тази отговорност, тъй като в отделните държави членки разпоредбите свързани с отговорността са различни. Или казвам с други думи, това ще бъде единственият член от този законодателен акт, в който се твърди, че евентуално трябва да има целенасочена хармонизация с възможности за дерогации. Бяха направени такива предложения от страна на колеги от Франция, но и от други колеги по отношение на държави членки, прилагащи други правни разпоредби в момента, в който тези разпоредби са в интерес на потребителите, държавите членки могат да използват тези техни национални разпоредби или да предвидят мерки хвърлящи приложното поле на европейското законодателство. Това са, това, е казано, това са казано с две думи компромисите ни предложения. Още веднъж благодаря на докладчите в Сянка за отличното ни сътрудничество. На последната среща с докладчите в Сянка белязах нещо много важно, а именно правото на отказ от договора. При покупка на даден пакет или услуга в интернет трябва да има възможност за отказ. Знаем, че все повече потребители резервират своите пътувания в интернет, а директивата, която беше в сила до момента, не взимаше предвид този, тази действителност, тъй като тя беше прията преди преди развитието на електронната търговия. Но както знаете, в, при интернет резервациите има много различни варианти, като например съм пътувания за самолет с прехвърляне, и след много обсъждания с колегите тук решихме да изтегнем от нашите предложения, нашите изменения правото на отказ. А, това е все още заложено в предложенията на комисията Тран. Ще видим какво ще излезе най-накрая. Благодаря ви. Благодаря за представянето, благодаря за положените усилия. Знам, че сте се събирали на много различни срещи с колегите. Да видим сега какво смятат представителите на другите политически групи, да видим какъв е напредъка. Започваме с Серджо Коферати от Социалистите и Демократите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-вече на докладчика и на останалите докладчици в сянка за това, че работиха с открит ум. Не беше лесно да стигнем до тези компромисни споразумения, тъй като отправните ни точки са много различни. Законодателството в различните държави членки е различно. Идеята беше в крайна сметка да има хармонизация. Не трябва да забравяме, че от техническа гледна точка нещата са изключително сложни. Например, говоря за връзката между потребителите и доставчиците на услуги. Както и връзката между потребители и практически организатори на едно пътуване. Ето защо беше изключително важно да се опитаме да постигнем компромис. Е, колегата Майер вече описа компромисните изменения. Аз е, искам в самото начало да подчертая нещо много важно. Би следвало да получим потвърждение от държавите членки, че основният им приоритет ще бъде защитата на потребителите. Надявам се, че тази защита ще бъде гарантирана независимо от хармонизацията. Естествено, на държавите членки трябва да се дава актуална информация по всяко време. Имам предвид, е, например, когато говорим за пътувания, които траят по-малко от 24 часа или пътувания, които ще се предприемат след по-малко от 24 часа. По отношение на определенията, компромиса, който постигнахме е задължителен по своя характер. Искам да се обърна към докладчика и към колегите и да им кажа, че в светлината на казаното от комисията и комисията по транспорт. Може и да възникне необходимост да се разшири приложното поле на определенията. Нашата политическа група на социалистите и демократите е готова за подобни разговори. Мисля, че тук вече е постигнат напредък и аз съм много доволен от това. Но ако е на лице желанието да се преразгледа този въпрос, то аз нямам нищо против. Мога да започна нови разговори. Много се радвам по отношение на компромисите по член 8 и 9. Там се казва, че не може да се внася значителни поправки в договора без да се получава необходимото съгласие. Готови сме да гласуваме текст на първо четене е, в парламента и този текст може да послужи после за основа на разговорите с комисията и съвета нашите обичайни събеседници. Отново повтарям, основната ни задача беше да защитим интересите на потребителите. Никак не беше лесно. И ето защо би следвало да защитаваме компромиса, който сме изковали. Няколко думи за някои други аспекти, които не са част от компромисните изменения и по които все още се говори. Ще видим естествено какво ще стане. Там ще видим какъв ще е резултат от гласуването. зависимост от резултата при гласуването можем да имаме една по-засилена защита или една по-отслабена защита на, на потребителите. Докладчика вече каза, че разчита на мъдростта на парламента и аз мисля, че когато се обсъжда доклада, най-важното ще бъде да изтъкнем позицията на нашата комисия, както и на комисията по транспорта. И в този дух трябва да кажа, че съм сигурен, че ми се иска доброто сътрудничество да продължи в парламента и да продължи работата с цел гарантиране безопасността на потребителите. Знаете, че колегата Касини имаше доклад на лице и директивата за правата на потребителите. Тук допълняме тази директива. Още веднъж искам да благодаря на всички и искам да кажа, че съм убеден, че ще внесем значително подобрение в положението в тази област. Естествено ще видим какво ще стане на гласуването в пленарна зала. Благодаря за дадената дума. Благодаря. Сега господин Оле Шмидт, който замества господин Хелвик, който пък е докладчик от името на Алде. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че аз съм дежурния от името на либералите днес след обед. Извинявам се. Господин Хелвик би искал да се извини за това, че не може да присъства. Той в голяма степен приветства постигнатия компромис. Иска да благодари на докладчика за положените усилия и на другите докладчици в сянка за проявената гъвкавост, която доведе до това да имаме днешните компромиси. Колегата Хелвик подкрепя по-голямата част от компромисите по тази директива. Групата на АЛДЕ обаче не е съгласна по някои аспекти. Например, преамбилна точка 17, когато става въпрос за минималното ниво на допълнителни услуги, които могат да са част от пакета. Според компромиса сега имаме 25% от цялостния пакет. За нас този процент е твърде нисък и ние смятаме, че по този начин ще се разшири приложното поле на директивата, което пък би засегнало малките оператори в сектора. Господин Хелвик предлага 40% като част от цялостния пакет. Групата ни има съмнение и по отношение на компромис 8 и преамбилна точка 40. Притесняваме се от факта, че член 8 ще се прилага относно пакетите и по отношение на някои договори, изключени от разстояние. Смятаме, че ще има дублиране, защото член 4 на директивата вече засяга тези въпроси. Господин Хелвик смята, че с тези оговорки, които той вече направи, резултата е добър. По този начин ще се защитят потребителите и компаниите, гражданите ще се ползват с по-голяма правна сигурност. Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че вие сте дежурния от името на либералите. Справяте се отлично. Госпожа Хайди Руле. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика и на останалите докладчици от политическите групи. Работехме в дух на конструктивизъм, като си има предвид, че бяхме и притиснати от към време и мисля, че успяхме да стигнем до един добър резултат. Особено по отношение на допълнителните услуги. Трябва да гласуваме за бизнес пътуванията, дали те ще влязат в приложеното поле или не. По отношение на правото на отказ от договора, тук мисля, че постигнахме задоволителен резултат. Предложението ви за 24-те часа и пазаруването онлайн. Тези две предложения също са добри. Когато говорим за този пакет в неговата цялост, трябва да отчетем факта, че потребителите не са едни и същи и нямат еднакви желания. Има потребители, които искат някои специфични услуги. Господин Майер се опитва да раздели е, проблема на три части, е, сред които са, например, е, чистото предлагане на услуги, не свързани с нищо друго, или пък пакетните пътувания, или пък използването на посредници. Много често хората търсят определена услуга в чистия вид Младите хора, например, искат да има голяма гъвкавост, те не искат да купуват пакетно пътуване и това трябва да се отчете като факт. Мисля си, че диференциацията между различните видове услуги е заплашена до известна степен, но с тази оговорка мисля, че текста би трябвало да се приеме е достатъчно добър. Благодаря госпожа Макларкен. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на колегите за това, че е, разговаряхме в конструктивен дух. Не винаги имахме съгласие, но мисля, че компромисите са добри. Първо, определението на пакет е, и пакетни пътувания е, трябва да се прави разлика между различните видове пътувания. Това е важно за компаниите и за гражданите. Според мен пакета трябва да включва превоза на пътници като аспект. Колегите не се съгласиха, но като цяло трябва да кажа, че приемам определението на пакет. Смятам, че пътника трябва да знае какво точно се включва в пакетното пътуване като услуга и сега този аспект е на лице. 24-те часа вече бяха споменати. Благодарение на тази разпоредба ще има правна сигурност за компаниите и за потребителите. Имам и някои притеснения, естествено, искам да ги представя. Е, на първо място по отношение на трансфера на, на лични данни. Говори се за прехвърляне на датата, часа на пътуването и така нататък. Потребителите понякога разчитат на определено ниво на данни, които се, се прехвърлят и може да останат незащитени, ето защо тук трябва да внесем по-голяма яснота, е, за да не намалим е, нивото на защита. По отношение на преамбилна точка 17 имаме същите резерви, както и на АЛДЕ. По отношение на процента на тези допълнителни услуги, не мисля, че 25% е добър процент. Би трябвало да се е, повиши този процент на 35. Чудя се дали можем да обсъдим този въпрос, тъй като зелените и Алде предлагат 40%. Може ли нещо да се направи тук? Щях да кажа няколко думи и за правото на отказ. Разбрах, че съответният текст е бил оттеглен. Радвам се, че това е така. Надявам се да видя конкретния резултат преди гласуването. По отношение на компромис 10, той не ми допада. Мисля, че трябва да гласуваме по първоначалния текст на комисията. Що се отнася до настаняването, не мисля, че текста отговаря на регламента за, за правата на пътниците. Така се внася по-голяма административна тежест. А по правило тук става въпрос за нещо, което е извън контрола на потребителите. По същата логика не приемам и изменение едно. То също не отговаря на, на, на съответния регламент. Не трябва да внасяме тук по-рестриктивни правила, от онези, които вече се дават от доставчиците на услуги. По отношение на компромис 14 използваме думата незабавен, когато говорим за възстановяване на средства. Не съм убедена, че това е особено полезно. Освен това, трябва да разгледаме и принципа за установяването и съответната територия. Той може да доведе до напускане на компании напускане на територията на, на Съюза от страна на компаниите. Имам някои подобни резерви и по отношение на предложенията на социалистите, направени на последната среща във връзка с е, член 8 и 9. Мисля, че тук ще има голяма административна тежест и не мисля, че това ще допринесе за намаляване на цените в конкретните случаи. Разбирам, че компромис за това е компромис, за да е незадоволителен за всички. Надявам се, че в крайна сметка ще успея да ви убедя да променим някои е, проценти. Трябва да разгледаме правото на отказ и данните, които ще се прехвърлят. Всичко това е изключително важно, за да сме пределно ясни и да не подкопаем целта на директивата, както и е, би следвало да имаме пълна яснота за потребителите. Благодаря. Председателят, някой друг иска ли да се изкаже? Е, е, някой друг депутат? Да. Госпожа Стайла, да, благодаря господин председател. Аз е, се радвам, че имам възможността да изкажа благодарността си на е, докладчика в в сянка, докладчика и докладчите в сянка. Мисля, че когато говорим за пътуване, вече се каза, е, че думата с помощ, с посредник води до някакво объркване, особено на английски. Говори се по-скоро за инвалид, отколкото е, за човек, е, който осъществява пакетно пътуване. Приветстваме изяснение по този въпрос. Аз мисля, че измененията, за които е водил преговори господин Коферати по член 8 и 9, трябва да се приветстват. Освен това, смятам, че в края на краищата трябва да се изясни въпроса доколко може да се вярва на защитата на потребителите. Е, и последен въпрос. Утре ще гласуваме. Искам да попитам е, докладчика, дали ще има някакво споразумение и ако да, ще се радваме, а ако не, е, как ще сме сигурни, е, че предложението ще премине към следващия парламент? Благодаря ви. Господин председателят, аз съм сигурен, че господин Майер ще ви отговори. Виждам, че има е, един колега, който току-що дойде. Искате ли да се изкажете или просто току-що идвате? А, да, да, добре, ще говорите. Е, последващия въпрос, но вие сте докладчик в сянка и по въпроса за пакетните пътувания. Е, явно ви идва много. Добре дошъл, така или иначе. Някой друг иска ли да се изкаже? Преди да дам думата на комисията, искам само да отбележа, че е, имаме е, докладчик е, от Транспортната комисия, който трябва да изготви становище, а също така и от Правната комисия също. Това е много важно мнение. Госпожа Лихтенбърг и двамата сме ги поканили, обаче нито една от другите парламентарни комисии не е представена. Господин Майер ще направи възможното, за да включи и техните становища в доклада си. Искам само да подчертая, че ние винаги работим във връзка връзка с други парламентарни комисии. И така, в този случай е, бих поканил господин Матяк да вземе отношение по компромисите. Е, надявам се, е, че те вървят правилна посока. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. От името на Европейската комисия искаме да благодарим на докладчика и на всички членове на тази парламентарна комисия за работата им по компромисите. Искам освен това да ги поздравя и по много от компромисите, които са постигнали. Разбира се, че все още трябва подробно да ги проучим, но за нас е ясно, че е, тези компромиси в голямото си мнозинство са близки до първоначалното предложение на комисията и ние приветстваме това. Ние приветстваме и някои изяснения и леки подобрения, които бях е, внесени в текста. Въпреки това обаче има някои точки, е, където виждаме чувствително отклонение от предложението на комисията. Ние искаме да е, се спрем на тях, да привлечем вниманието ви и най-важната точка според нас е свързана с изменение номер 4. Това е определението а, на пътувания с прехвърляне или пътувания с посредник. Може би пътуванията с посредник са второстепенни. Сега, важно е самото съдържание. И ако се опитаме да се спрем на критериите, които определят пътувания с посредник, тогава Виждаме, че определението е много ограничено. Обикновено се изисква прехвърляне на лични данни името на пътника и как да се свържете с него. Но тук не виждаме е, какви случаи могат да бъдат включени в тази дефиниция на практика. Така че ние се безпокоим че в края на краищата няма е, да има е, е, достатъчни уреждания на пътуването, което да се впишат в това определение. И може би много случаи няма да могат да се включат в това критерие и съответно това ще доведе до неблагоприятни последици за пътуващите, за пътниците. Сега, за нас е, е важно да посочим, че има промяна, която не е отразена в дискусиите в Комисията за транспорта, нито в е, предварителни становища по въпрос. Сега, другата точка е свързана с изменение 7. Е, изменение 7 засяга начина по който ще се предоставя информация преди подписването на договора. Виждаме, че тук има изискване информацията да се подава в устойчив носител. Ние не знаем практически как ще се прилага това и нашите безпокойства не са взети под внимание, особено когато сделката става онлайн не виждаме как е, задължението за предоставяне на информацията на устойчив носител ще се прилага на практика. Ако резервацията се прави онлайн, тогава организатора на пътуването трябва да изпрати до е, всеки потребител имейл с е, информацията. Така че не виждаме как ще стане това на практика и не знам дали е, може така по-задълбочено да обсъждаме тази точка. Трета точка. Отклонения. Това вече беше обсъдено. Въпрос за доверие, доколко можем да имаме гаранции. И комисията смята, че най-доброто решение е да има гаранции от страна на организатора на пътуването. Знаем, че имаме разногласие по тази точка. Трудно се намира компромис. И за това ние предлагаме да се предостави възможност за гъвкавост на държавите членки но е, тази е, точка трябва да се дообмисли от самата комисия, е, в зависимост от това как се развиват събитията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря ви. Е, очевидно, е, тъй като никой друг не иска да вземе думата, ще дам думата отново на докладчика, за да обобщи казаното до сега. Е, ако има още нещо да добави преди гласуването утре, кажете и това, което попитаха за следващите стъпки, които предлагате. Имате предвид графика. По принцип трябва да гласуваме през март в пленарна зала. Вече сме резервирали място за пленарната сесия. Утре също се надяваме да дойдат депутатите да гласуват. Сега ви давам думата да кажете какво мислите. Докладчикът благодаря на всички. Благодаря на всички за направените изказвания. Това, което ме радва, е, че като цяло ние сме почти съгласни. Повечето от изказванията вървяха в тази посока. От една страна ние искаме да хармонизираме нещата, защото имаме един пазар и е, искаме потребителите да се ползват с едни и същи права, без обаче да пренебрегваме спецификите на държавите членки. За някои е, компромиси е, успяхме да постигнем баланс е, в, в правните разпоредби, като даваме възможност на държавите членки да бъдат гъвкави, Например, въпроса за отговорността. Само организатора на пътуването ли поема отговорността ли или и посредника, или и двамата носят е, солидарна отговорност. Всеки един е, носи вид отговорност, но е, потребителя трябва да може да, и, да, да смята за отговорни всички, т.е. имаме завишена защита на потребителите. Господин Коферати каза нещо в този смисъл. Господин Шмидт, благодаря ви. Вие говорихте за изменение 17, допълнителни услуги 40%. Тук стигаме до основната услуга. Не си спомням точния процент, но е, мисля, че можем да обезвредим нещата. Многократно сме обсъждали въпроса, защото проблемът не е допълнителната услуга и нейния процент, а по-скоро каква е целта на пътуването. На театър ли отивам някъде, на матч ли отивам, но това са само 15% от основната цена защото транспорта и хотела или още настаняването са много по-скъпи. Но ако аз правя пътуването специално за да отида на матч, тогава това е основна цел на пътуването, макар да е само 15% от разходите по пътуването. Така че съчетаването между цената на пътуването и неговата цел е нещо, което върви по посока на интересите на потребителите. Госпожо Ройлер, допълнителни услуги, това е едно и също нещо. Трябва да е, е, се съгласим по това. Е, в предложението вървим от 3 до 50% от тези 150 изменения от 3 до 5, 3% са малко, 50% ми се струва много, така че в духа на европейския компромис стигнахме до 25% и аз мисля, че е, ще имаме мнозинство за тази цифра. Бизнес пътуванията. Бизнес пътуванията не са в обхвата на директивата. Ако е, се осъществяват по силата на рамко договор. Но ако, примерно, да кажем, някой, който е, е самонает, свободна професия, лекар или адвокат, направи бизнес пътуване, той отново ще бъде защитен от е, това законодателство. Той няма да бъде изключен автоматично, защото е, е, е самонает, защото е свободна професия. Лекар или, или инженер, свободна професия. Така че е, е, имаме е, от една страна пакетни пътувания, но и частни, индивидуални пътувания, дори да са пътувания по работа. Госпожо Калкин, да, дефиниция на пакетно пътуване. Пространно сме обсъждали въпроса тези 24 часа, на които се връщаме отново. Това беше едно от вашите желания. Така че е, подробно се обсъжда въпроса за е, услугите е, при пътувания с посредник и личните данни. Едно е ясно. Трябва да се е, предава това, което може да се предава като данни. Данните, които не могат да се предават и да се трансферират, да не се предават и да няма никакви задължения е, по това. Е, примерно, да се посочва само датата на пътуването и крайната му цел. Каква е дестинацията? Примерно, ако аз си резервирам пътуване до Майорка от 1 до 7 юли и ако единствените данни, които се изпратят Майорка 1-7 юли, никой няма да знае господин Дюпон Дюран или госпожа Макларен пътуват и е, никой няма да знае, да му праща реклами, няма да има никакво позоваване на е, лични данни. Ако обаче се предадат други данни, тогава е, вече е, тръгваме е, към пътуване с посредник, наречете го както искате, но при пакетно пътуване аз искам да се придвижа от точка А до точка Б при подобни условия. Тоест, трябва да има ясно ограничение, да се определи ясно. Въпросът за възстановяването на средствата, дали е, ще бъде пряко, незабавно, бързо. Е, можем да наречем нещата както искаме, но ако е, има незабавно възстановяване, трябва правните служби да намерят най-подходящия правен термин. Е, тоест, е, е, незабавно възстановяване, не на другия ден, да няма отлагане на възстановяването на платените средства. И това беше компромис, който се постигна. И така, накрая, господин председател, утре ще е, гласуваме е, в комисията в пленарна зала през март. Гръцкото председателство не е готово да обсъжда въпроса, но до края на мандата на настоящия парламент нещата едва ли ще могат да приключат и няма да има възможност за трилог, за тристранна дискусия. Така че като парламент ние приключваме въпроса на първо четене и според правилата следващия парламент ще се занимае с въпроса на а, второ четене, т.е. не от нула. В Германия нямаме приемственост, а се прекъсва приемствеността. Тоест, е, докъдето и да сме стигнали, новия парламент започва от нула. Слава Богу, това не се отнася за Европейския парламент. Измененията от Комисията по транспорта и отправната комисия са взети под внимание като цяло. Вие, това е отразено и в списъка за гласуване ние почти изцяло включихме техните изменения. Сега в Европейската комисия ще дообсъдим въпроса. Току-що набързо в коридора говорихме за определението на услугата пътуване с посредник. Говорихме и за това как е, ще се прехвърлят е, данните. Примерно, имейл е начин да се предава писмено информация до потребителя. В съвременната епоха имейла е най-бързото и най-подходящото средство за предаване. Така че това са писмени данни, които се предават по електронен път и които могат да се разпечатат в последствие, ако лицето желае това. Сега, говорихте и за отговорността. Това е един положителен компромис. Организатора е отговорен. При наличието на посредник тогава посредникът става отговорен. Той получава всички плащания. Обаче плащането може да бъде и на ваше разположение – Например, трябва да се предвиди по-висока степен на защита на потребителите. Надявам се утре да можем да гласуваме по доклада. Председателят благодаря господин Майер за това, че водихте комисията в е, тази важна и сложна работа. Вие казахте, че гръцкото председателство и съвета не са готови да обсъждат въпроса, така че в някакъв смисъл този доклад, е, който се надявам с чувствително мнозинство да бъде прият в пленарна зала, е, ще бъде чувствителен принос и се надяваме съвета да се отнесе много сериозно към него и се надявам е, италианското председателство да има амбициите да потърси обща позиция. Е, нашите е, наследници ще продължат работата ни. Мисля, че е, е, ние направихме чувствителен принос към предложението. Очаквам първо гласуването утре и ще работим, за да имаме възможност е, да е, гласуваме доклада през март, защото това е много важно предложение и за потребителите, и много предприятия, които се грижат за клиентите си, също е важно. Надявам се да направим принос е, по този въпрос. И така, сега незабавно преминаваме към последната точка за днес, а, именно Нашето мнение е, е като е, по доклад е, по економическите и валутни въпроси за предложение на Европейската комисия за обменни такси за картови платежни операции. Господин Билан е нашия докладчик. Той е тук. Господин Морис, не знам дали е тук. От Народната партия, господин Майер, вие сте дежурен днес. Така че вие ще говорите от името на господин Борисов. И е, госпожа Ваня, усърдната ми заместник-председателка от социалистите е тук. И Шмидт и Вилбер са тук. Чудесно, господин а, Шмидт, който лети със собствени крила а, по това предложение. С удоволствие приветствам госпожа Фезенбек. Вие ще се изкажете името на комисията, така ли? Добре, чудесно. Още веднъж добре дошла. И така, веднага давам думата на господин Билан, за да предложи компромисните изменения и утре ще гласуваме и по този въпрос. Искам да напомня, че тези, които не бяха тук, решихме утре да има промяна в гласуването. Доклад на господин Билан ще бъде гласуван преди доклада на господин ще има промяна в гласуването за утре. Първо се гласува доклад на господин Билан. Right. Okay, sorry, we're just making sure that така, искахме да сме сигурни, че госпожа Ваню знае. Господин Билан, вашите компромисни изменения. Давам ви думата. Дякую bardzo, пани e, Шенчонце. Много ви благодаря, господин председател. Проведохме заседание с докладчите в Сянка миналата седмица по време на пленарното заседание в Страсбург. Участваха представители на всички политически групи и действително това беше на много важно заседание. Взехме редица решения и се договорихме за цяла, цял пакет от компромиси, което много ме радва постигнахме споразумение между политическите групи. На първо място намерихме определение за транзакция с дебитна карта и с кредитна карта, както и определението за платежна карта. В сътрудничество с другите политически групи решихме да подчертаем колко важна е понятието за минимална хармонизация или казано с други думи – предлагаме да се направи препратка в основния текст на регламента към точка 14 от преамбюла, където се дава възможност на държавите членки да налагат е, обменни такси в по-нисък размер от предвидените в регламента. Също така се договорихме относно съкръщаването на а, е, срока предвиден за преразглеждане на регламента от 4 на 2 години, тъй като пазарът на платежните услуги се развива много динамично и ни е трудно от сега да предвидим какви ще бъдат последиците на някои от нашите решения върху пазарът на платежните услуги. Ето защо бихме искали две седмици след влизането в сила на този регламент или приблизително 4 години броено от днес да преразгледаме тези разпоредби от и тяхното въздействие върху функционирането на пазара. Ще поискаме от Европейската комисия да разгледа действието, функционирането на пазара. В момента обменните такси в някои системи са имплицитни. Това е факт, който трябва да се вземе предвид. Относно членове 3 и 4, а именно обменните такси и сроковете, след е, обсъждане стигнахме до решението да запазим таваните предложени от Европейската комисия. Тук имаше разминаване в становищата, но в крайна сметка по-голямата част от политическите групи се съгласиха да, да да запазим в текста по началното предложение на Европейската комисия. А относно преходният период бихме искали да се стигне до хармонизация на таксите за вътрешни операции и трансгранични такива. Също така запазваме възможността за въвеждане на фиксирани такси за плащанията в много малък размер. Смятам, че трябва също така да се намери някакво решение за тези плащания с много малък размер, за да се обхванат всички разходи, свързани с самата операция. Но от друга страна се опасявам, че не разполагаме с достатъчно време, за да направим надежна оценка на въздействието на подобно на подобна разпоредба. Господин Де Йонг по инициативата за въвеждане на такава фиксирана такса, им се струва, че това предложение не се радва на подкрепа от всички политически групи. Така че това е предложение, което трябва да обсъдим и трябва да сме сигурни, че няма да, стиг, да стигнем до ам, резултати противоположни на очакваните. Има опасност на практика да обезкуражим потребителите да използват платежни карти, а това ти противоречи на основната ни цел. Основната ни цел е да насърчаваме все по-често да се използват платежни карти вместо плащания в брой. Второ въпрос, как ще се прилага тази такса при трансгранични операции? Така, например, ако аз използвам моята бел... полска карта в Белгия, коя такса ще се прилага? Трябва също така да дадем ясно определение на плащане в много малък размер, тъй като определението в Швеция е различно от определението в България. Като цяло ми се струва, че въпросът е прекалено сложен и смятам, че по-добре е с него да се заеме водещата комисия, именно комисията по економически и парични въпроси. Бих могъл да включа това предложение в компромисите, но също така с готовност ще изслушам коментарите на колегите по този въпрос. Това е което имах да, каз, да кажа. Ще гласуваме текста утре и се надявам това становище да бъде прието. Още веднъж благодаря на всички колеги, на докладчите в Сянка и на всички други, които допринесоха за работата ни. И разбира се, благодаря на секретарите и на представителите на председателството. Благодаря ви, казва председателя. Нека сега да чуем мнението на политическите групи. Най-напред господин Майер от името на НДП. Благодаря ви. Разбира се, представям мнението на господин Борисов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих искал да на господин Бялан и на всички докладчици в сянка за доброто сътрудничество. Мисля, че постигнахме добри компромиси. Ето защо като докладчик в сянка от името на НП аз подкрепям компромиси първи и втори относно определението на операция с дебитна карта и операция с кредитна карта. Компромис трети относно определението за платежна карта. Този термин се използва на няколко пъти в предложението на Европейската комисия и аз съм съгласен, че този термин трябва да получи определение с цел гарантиране на по-голяма яснота. Подкрепям също така и компромис четвърти, т.е. предложението две години след влизането в сила доклад, комисията да предложи доклад за прилагането на регламента. Надяваме се този период да се окаже достатъчно дълъг, за да се усетят резултатите от въвеждането на този регламент. А относно таваните за обменните такси, компромис 5 и най-проблематичният въпрос, успяхме да постигнем споразумение за 0,2% за дебитните карти и 0,3% за кредитните карти. това ми се, че преходният период от една година за прилагане на тези изисквания за всички трансгранични операции с кредитни дебитни карти е напълно уместен и няма да навреди нито потребителите, нито на търговците. Също така относно предложението на господин Де Йонг за плащанията в много малък размер и държавите членки да имат а, възможност да определят такива такси за всяко плащане с дебитна или кредитна карта. И бих искала да ви обърна внимание за определението, за ограничението свързано с а, а, броят на карти, които могат да се да се използват, търговците ще имат възможност да приемат някои карти, прилагащи дадени обменни такси и да отказват други. Но в момента, в който се приемат общи обменни такси и се определят тавани за ам, тези такси, вече няма смисъл да се прави, да се дава тази възможност за отказ на даден вид платежни карти. Освен това, потребителите трябва да имат сигурност дали карта им ще бъде прията или не. В противен случай а, потребителите ще бъдат обезкуражени да използват платежни карти, което е основната цяло на нашето предложение. Ето защо ви предлагам, колеги, да подкрепите моето изменение 80, с което се заличава това предложение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и от мое име, казва господин Майер. Председателят, благодаря ви за това много ясно изложение от името на господин Парисов, А вие, госпожо Верня, какво смятате? Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Значи, нямахме много проблеми с това становище като цяло. Държа да благодаря най-вече на докладчикът господин Бьелан, който подходи много конструктивно, в цялостната ни работа и предложи компромиси, които бяха приемливи за почти всички политически групи. В частност се радвам на компромисите изменения, чето цел е да се изяснят определенията и да се опрости структурата на текста, като едновременно с това се дава повече, по-голям срок за прилагане на законодателния акт за държавите членки. Радвам се, че Европейската комисия ще трябва да направи проучване на функционирането на тристранните схеми, защото изглежда в някои случаи в тези схеми има а, проблеми. Подкрепям, призвам също така колегите да подкрепят някои от измененията на нашата група, които ще допринесат значително за подобряването на текста, тъй като не става въпрос само за изменения относно а, операции между банките, а защото става въпрос за реално а, подобряване от името за подкрепителите търговците. Ето защо ви предлагам да подкрепите изменение 79, с което се изисква от търговците да отразят намаляването на обменните такси върху цената за потребителите и също така изменени 74, 75, 77, като се предвижда специфична информация, предоставена на потребителите. Като цяло смятам, че споразуменията са задоволителни, макар че аз лично бих предпочела да оставим повече свобода на държавите членки при определяне на таваните за таксите при плащане с кредитна карта, за да може по-добре да се адаптират към особеностите на пазара с почни средни карти в всяка държава членка. Но като цяло ми се струва, че свършихме отлична работа и благодаря на докладчика и на докладчите в сянка. Мисля, че в случая показахме пример за добро европейско сътрудничество, което би трябвало да се случва по-често и в други комисии. Благодаря ви. Господин Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика господин Биелан. И аз смятам, че той се справи много добре. Подкрепям всички компромисни изменения. Но най-напред трябва да кажа, на пръв поглед това предложение може би изглежда много просто, но аз не смятам така. Аз бях против от самото начало. Как не е лесно човек да е либерал в днешни дни, но аз не подкрепям самата идея за налагане на таван. Принципно аз съм, смятам, че това е една погрешна идея. Но да, в случая съм съгласен, трябва да направим нещо. Имаше вече няколко препоръки на Европейския парламент а, в тази насока в миналото, но аз не съм подкрепил нито една от тези препоръки. Аз смятам, че предприятията биха могли сами да се справят и все още продължавам да вярвам същото. Понякога човек трябва да проявява и наивност, за да бъде либерал. Еднократно са ме критикували за това, но ще мога да преживея тези критики. винаги се ползва като правно основание член 114, когато не е много ясно какво точно се прави, но в този конкретен случай това правно основание е приемливо. Ако трябва да има, действително се стремим към функциониращ вътрешен пазар, смятам, че трябва да направим нещо по въпроса. Дори американците направиха нещо по въпроса и това е основният ми довод. По въпроса за микроплащанията или плащанията с много малък размер, въпросът вече беше повдигнат. Господин Пиелон твърди, че много сме закъсняли вече. Аз се надявам това да не е вярно. Вече обсъждахме въпроса и на срещата ни в Страсбург. Смятам, че господин Тиян прави много уместно предложение в тази насока. В моята страна този вид плащания се увеличават главоломно. Аз лично не харесвам тази, тази практика. Според мен всеки трябва да има поне някакво е, пари в брой в, в себе си, но факта е, че такава практика има. Имам плащане в много малък размер при покупка на шоколад или вестник, например. Но мисля, че тук може да постигнем някакъв компромис относно инициативата на господин Деянг. По всичко останало поздравление и много благодаря, господин Бялан. Благодаря ви за много ясното изказване и за прагматичният подход. Госпожо Уиле, не, господин Де Йонг има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам най-сърдечно да благодаря на докладчика, защото проведохме изключително полезно заседание в Страсбург. И общо взето нашата група подкрепя всички компромисни текстове. И в миналото съм повдигал един въпрос, повдигна го и на срещата на докладчиците. Става въпрос за една дилема. И Оле Шмидт каза, че тук има конфликт на интереси, че има много проблеми. Какво бих искал да се определи? Дългосрочната лихва, а по-скоро дългосрочния интерес за потребителите от това да използват кредитна карта, издадена от американска компания като Visa или MasterCard, защо обаче да не предвидим и използването на карти от по-малки европейски компании? Има такива. В Холандия, например, е на последно място. Имаме Маестро като част от MasterCard. Избора за потребителите е изключително ограничен. Трябва да разчитаме на тази система най-вече за микроплащанията. И в тази връзка, мисля, че би било добре да се обърне внимание на този проблем. Първоначално бях внесъл изменение, което конкретно казваше каква сума може да се таксува на плащане за така наречените микроплащания. За магазинерите това не е особено популярно. Мисля, че стигнахме до заключението, че трябва да оставим решението на държавите членки. Трябва обаче да се даде възможност по-малките карти да оцелеят. И мисля, че в дългосрочен план е по-добре за потребителите да имат избори и е по-добре за самите е, търговци да знаят е, какви карти има, по-добре е да има по-голям избор и за тях и да се знае коя карта те приемат и коя не приемат. Две групи подкрепят този текст. Мисля, че той е добър. Обърнахме внимание и на комисията ЕКОН. Надявам се, че и вие ще може да приемете това предложение. Благодаря, казва председателя. Направихте някои много интересни и конструктивни предложения. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Стайлер, защо пък не? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка. Аз съм внесла редица изменения. Радвам се, че докладчик подкрепи едно изменение, според което държавата членка може да внесе е, по занижени е, тавани. Радвам се, че това предложение беше прието. А иначе тази област е изключително сложна по своя характер. Много хора даже не осъзнават, че плащат е, допълнително, когато използват кредитната си карта, когато пазаруват. От известно време насам се зароди интерес в тази област. Водещата комисия тук е ЕКОН, а ние правим становище и в тази връзка искам да попитам докладчика как ще защитим своите интереси. Господин Шмидт е член на комисията ЕКОН, аз съм подгласник там. Много често когато внасяме становище от името на нашата комисия, то някак си се размива, а ние трябва да защитаваме интересите на потребителите. Ето защо искам да разбера какво смята докладчика по този мой въпрос. Председателя. Да, уместен коментар. Господин Билан би трябвало да се бори за прокарването на нашите изменения в комисията ЕКОН. Тук няма представители на ЕКО, Мисля, че трябваше да бъдат поканени. Ще видим какво смятат по нашите текстове. Благодаря за този дебат. Мисля, че предложението е изключително важно. Както госпожа Вензеберг от комисията ни напомни, проблема датира от дълго време и прилича много на този с роуминга на мобилните телефони. И там говорихме за тавани на таксите. Имаше много либерали, като господин Шмидт, които имаха конкретна визия. Той сега не ме слуша. Мисля си, че вследствие на нашата интервенция, единния пазар на, на мобилни услуги сега работи по-добре. И ето защо трябва да кажем, че е много важно тук да наблюдаваме какво се случва. Ще дам думата на госпожа Вайзенберг, за да каже какво смята по тези компромисни текстове и след това ще дам думата на господин Билан. Благодаря. Благодаря за конструктивния дух, в който работихме. Мисля, че ще си изкажа съвсем накратко. Като цяло ние приемаме измененията. Само два коментара и общия коментар на, на господин Шмидт. По отношение на преходния период, мисля, че това е решение за Редица от проблемите, които очертахте, очакват се трудности по отношение на трансграничното поглъщане. Решение е възможно да се намери тук. Комисията винаги е смятала, че ако има преход, който да се осъществи на един път, този преход не трябва да трае твърде дълго. Мисля, че една година е твърде дълъг период. Мисля, че 6 месеца е достатъчно време. В предишни законодателства сме казвали, че прехода може да се осъществява по-дълго, но така или иначе има компромис и това е евентуално решение. По отношение на микроплащанията и нерешения въпрос. Разбирам логиката на господин Билан, разбирам това, което той каза по отношение на определението на микроплащанията. Може би, може да почерпите вдъхновение от едно изменение на ЕКОН. Там се казва, че има фиксирана такса и процентна такса и тази, която е по-ниска от двете се прилага. Така може да решите въпроса с микроплащанията. Ние лично смятахме, че трябва да има нещо като минимална сума. Е, минималната сума не трябва да е твърде ниска. Ако я разглеждате в светлината на тези 35 евро, за които се говори, например. Тоест, всяка такса, която се начислява, трябва да се съобразява с една минимална сума от 35 евро. В крайна сметка, едно подобно предложение обаче може да доведе до това, че да има проблеми за банките и много от търговците да искат да им се плаща в брой. Чувал съм много различни тези по отношение на минималната сума. Някои казват не трябва ли да има и максимална сума, ако ще има минимална сума. Когато се плаща за пътувания, които струват повече от 1000 евро с кредитна карта. И там понякога има така наречения цифров превключвател, който а, е, се задейства, когато се надхвърлят е, а, 1000 евро. Трябва да кажем, че Двайсет години вече работим по темата и в крайна сметка решихме да минем към регулация на цените, защото ако оставим нещата на, на индустрията, няма да стигнем до задоволителни резултати. Има и някои съдебни решения в а, тази връзка. Така че в крайна сметка избрахме най-малката злина. Ако трябва да ви успокоя, нека да кажа, че ще има преглед от страна на комисията след 5 години и ще видим а, какво ще стане, ще видим дали ще сме успели това би било нещо много добро. Ако погледнем развитието на пазара, настоящото предложение би създало стимули за навлизането на нови играчи на пазара и ако всичко протече така както го смятаме, може би не трябва и няма да се налага да има толкова голяма регулация. Благодаря. Благодаря, каза председателя, благодаря за това, че благодарихте на комисията за работата. Господин Билан, искате ли да кажете няколко думи? E, господин председател, Искам да изкажа благодарност на всички участници в дискусията. Единствените висящи въпроси, е, единственият висящ въпрос е изменението на господин Де Янг. Е, както уточни представителката на Европейската комисия, това изменение води до последици и последиците не отговарят винаги на нашите желания. може би е, няма да можем тази вечер или утре да уредим въпроса чрез имейли, но можем да опитаме. Миналата седмица чух, че социал-демократите не искали да подкрепят предложението, обаче днес ни остава време, така че се надявам да постигнем някакво решение по чудо. Доколкото виждам, всички изменения се подкрепят от повечето от политическите групи. Радвам се за което и очаквам гласуването утре. Благодаря. Председателят и така, както казахме, е, ще гласуваме утре. Както вече казах, е, променя се реда на гласуването, защото господин Билан трябва да си тръгне. Значи вашето предложение ще бъде първа точка след е, двете гласувания по трилога. Значи около 10 часа ще гласуваме доклада ви, ако успеем. Надявам се всички да присъствате и Комисията ЕКОН ще гласува друга седмица на 20 февруари и съм сигурен, че господин Билан ще влезе в връзка с колегите от ЕКОН, за да прокара нашите възгледи и нашата позиция да не е изцяло отражение на позицията на, господин, на комисията ЕКОН. Благодаря ви за посещението днес след обед. Ще се видим утре сутринта точно в 9 часа. Първо ще имаме представяне на новите предложения на комисията по санкции за митническите нарушения, оценка на въздействието в 9 часа и е, след това гласувания, всички теми, които обсъждахме днес, пакетните пътувания, е, ЕКОН. Много важно законодателство ще се гласува утре, а също така и е, публична част. Утре ви очаквам. Благодаря ви за посещението днес и ви пожелавам приятна вечер.